Protokół z posiedzenia z dnia 16 lipca 2009 roku został rozpowszechniony. Протоколът от 16 юли 2009 година ви е раздаден. Имате ли забележки по протокола? Констатирам, че няма забележки по протокола, е, няма възражения. Приемаме протокола. Госпожи и господа, Европейската народна партия. Не, извинете ме, е, казва председателят. Трябва да ви съобща, че компетентните белгийски органи е,